часа. Значи, вторник, 18 часа. Благодаря ви много. А сега бих искала да благодаря на управителя на Европейската Централна банка, господин Трише, който ще участва в така паричния диалог, който е, стана вече традиция. Бяхме предложили два, две теми за обмена на мнения. как е, да реструктурираме финансовата финансовата, международната финансова архитектура. Е, предлагам ви да а, е, вземете думата за 10 на минути и след това ще продължим с обмена на мнение. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, членове на Комисията по економически и парични въпроси, радвам се на тази първа наша среща от 2009 година, само няколко дни след 15 януари, срещата с управителите на банки и след миналия вторник в Страсбург по време на сесията, посветена на 10 годишнината от е, е, въвеждане на еврото, наистина е, аз бях подкрепен. Ще започна моето изказване с една оценка на ситуацията, като обясня и причините за нашите мерки, свързани с лихвените проценти. Бих искал също да кажа няколко думи за развитието на цените и какви са перспективите в еврозоната и ще се опитам също така да разгледам международната финансова структура. През следващите месеци тази тема ще бъде в центъра на нашето внимание и ще заема все повече и повече. Откакто последно говорих пред Европейския парламент, който бе на 8 декември, европейските е, економическият е, изгледи за еврозоната е, отслабват инфлацията. Е, също се влушава. През декември инфлацията бе 1,6%, инфлационната ните рискове продължават да намаляват, както и натиска върху инфлацията. Предвид на средносрочната перспектива за монетарната политика, ние очакваме инфлацията в еврозоната да остане в съответствие с дефиницията за ценова стабилност за хоризонта, за който отнася тази политика. Рисковете за ценовата стабилност за средносрочен план са балансирани според управителния съвет на ЕЦБ. Що се от нас до економическите събития от септември миналата година, финансовите смущения се засилват и разширяват. Те преминават от финансовия сектор в реалната економика. С поглед напред, искам а, да а, кажа, че а, изгледите за подобряване на търсенето не са много обещаващи. Също време намаляващата инфлация трябва да подкрепи а, разполагаемия доход в реално изражение за периода, който предстои и економиката в еврозоната трябва да се облагодетелства от а, тези политически мерки през следващите седмици. Обаче прогнозите а, остават доста несигурни. Като цяло рисковете за економическия растеж са значителни. Те се отнасят основно до полицията до потенциал за по-силно въздействие на финансовите смущения върху реалната економика, що се отнася до възможното поява и засилване на протекционистични мерки за поставяне на стабилни основи за устойчив растеж, всички страни трябва да поемат своите отговорности. В това отношение е много важно да се поддържа дисциплина и средносрочна перспектива при изготвянето на макроекономическата политика. Най-добрият начин за запазване и засилване на доверието се запази за политика с ориентирана към стабилност и устойчивост. Важни мерки, които се реализират от правителствата, насочени към решаване на финансовите затруднения, трябва да подкрепят доверието в финансовата система и да намаляват ограниченията върху предоставянето на кредита за дружествата и домакинствата. Монетарните тенденции в еврозоната подкрепят за да възгледа, че инфлационният натиск намалява. За отбелязване е, че управителният съвет на ЕЦБ не веднъж повтори своят ангажимент да спази очакванията за инфлацията, като ги ориентира спрямо дефиницията за ценова стабилност под 2%, но в близост до 2%. А, именно на тази основа управителният съвет реши през миналата седмица да намали лихвените нива на основните си дейности по рефинансиране на евросистемата с още 50 базисни пункта до 2%, като общото намаление от 8 октомври миналата година до сега възлиза на 225 базисни пункта. Сега ще се спра на средносрочната прогноза за развитие на цените в еврозоната и по-специално процеса на намаляване на инфлацията, дезинфлация, както ние я наричаме и така ще се спрем на дезинфлацията и дефлацията. Дезинфлацията е, представлява процеса на намаляване на процента на инфлацията. Този процес често възниква от събития свързани с съкръщаване на разходите от страна на предлагането или по отношение на подобряване на, търго, на е, кредитните условия на търговия. Това може да доведе и до негативни шокове по отношение на потреблението, както става в момента но като цяло тези действия са благоприятни по своето същество. И за това те трябва да се приветстват нарастването на цените на петрола и на борсовите стоки, което започна 2007 година и трябваше до средата на 2008 засили инфлацията и предизвика свиване на економиката. В последица от това напоследък се е, спада, се наблюдава спада в тези цени, който има ефект на дезинфлация и експанзия. Така, например, цените за гориво, гориво на автомобили спадна с 15,4% декември 2008 година, сравнение с предходната година. А, тежестта на горивото за автомобили е 5% в хармонизирания индекс на потребителските цени, което означава, а, че а, спада инфлацията. За това е много важно а, очакванията за средносрочна инфлация да бъдат а, фиксирани здраво. Дефлак... Е, процесът на дефлация, напротив, е, представлява намаляване на много широк кръг от цени. Тази спирала се е, движи от очакването за намаляване на цените и в бъдеще. Тези отрицателни очаквания за инфлация означава, че решенията за инвестиции и потребление се отлагат, което пък засилва натиска върху нивото на цените. В момента няма опасност от дефлация. Всъщност, твърдо закотвените очаквания за нивото на инфлацията, което ние на което ние много държим, представлява най-силната гаранция срещу риска за нисходяща спирала на инфлация и очаквания за инфлацията. Днес ставаме свидетели на процес на дизинфлация, което се определя предимно от резкия спад на цените на петрола и борсовите стоки. Сега втората тема, както бе посочено от председателя, на комисията, именно международната финансова архитектура. Според мен, в ригидността на глобалната финансова система, под което искам да кажа, че тя не е достатъчно вътрешно устойчива, не е приемлива. Трябва да си направим полука от тази криза, без да се самозаблуждаваме, като приемем, че всички елементи от системата трябва да се усъвършенстват а именно качество на управление на риска, управление на ликвидността, обща устойчивост на, на частните институции, прозрачност на финансовите пазари и яснота на финансовите инструменти. Както вече съм заявявал и преди пред вас, това означава на първо място много повече прозрачност, без да се съобразява с никакви вътрешни интереси. На второ място да не се вземат решения движени от краткосрочните съображения и на трето място системно да се елиминират, елиминират процикличните аспекти на правилата, които ние създаваме по отношение на регулативната рамка, благоразумното управление, счетоводството и данъчното облагане които са основен фактор за функционирането на пазарната економика. Финансовият форум за стабилност посочи основните пътища за тези реформи. За сега имаме нужда от ясна стратегия и там, където е необходимо, от много политическа енергия, за да се справим с значителните вътрешни интереси. Г20 и МВФ ще имат решаваща роля в това отношение. Но ние имаме нужда също от макроекономически политики, които са устойчиви в среден и дългосрочен план. По-специално трябва да се избягва създаването на големи вътрешни и външни дисбаланси откъдето проистичат голяма степен днешните затруднения. Само МВФ може да е, играе решаваща роля по отношение на макроекономическите политики, ако е, бъде усилен неговия мандат. По отношение на институционалната архитектура има две изисквания. Първо, да се укрепят неформалните групировки по специално форума за финансова стабилност и Г20. Форумът е уникален, защото той свързва всички органи и институции, които имат системно въздействие върху финансовите пазари, като същевременно са силно децентрализирани. Много от тях са напълно независими от политическата сфера. Необходимото разширяване на форума е от ключово значение. Особено важно във време на глобална криза е и новият орган Г20 една наистина глобална неформална групировка в сравнение с Г7, която доказва своята полезност в лицето на кризите, които се а, сблъскват индустриализираните страни. На второ място в допълнение към усиления мандат за надзор на МВФ, управлението на международните финансови институции, по-специално МВФ, но също и Световната банка, трябва да засилят своята ефикасност и да бъдат по-представителни, по-специално пълно представителство на новообявяващите се пазарни економики, което е съразмерно с тяхното влияние в глобалната економика. В заключение искам да се спра на два момента, госпожо председател. Първо, що се отнася до политиката в еврозоната, разликите в нарастването на заплатите, което се дължи на структурните неефективности и на несинхронизираните национални политики, включително политиката на управление на заплати, може да доведе до отрицателни последици по отношение на конкурентоспособността на базата на разходната основа на отделните държави. Що се отнася до фискалните политики, ние приветстваме потвърждаването на ангажимента от страна на Европейския съюз към устойчиви а, е, държавни а, е, публични финанси. В а, е, момента ситуацията при, ни призовава да бъдем благоразумни по отношение на приемането на екстензивни фискални стимули по специално а, с оглед на финансовата и фискална специфика на, цял, на всяка държава. Както казах, тези, е, държавите могат да използват своята свобода за маневриране, което им дава пакта за стабилност и растеж, но само в рамките на тази свобода на маневриране, която им дава пакта. А, така можем да очакваме добри резултати от а, самият а, финансов и монетарен тласък. Що се отнася до европейското ниво на, на финансова надзор. Финансовата криза посочи колко е важно решаването на въпроси, свързани с финансовият надзор, както глобално, така и на европейско ниво. Що се отнася до европейското ниво, кризата подчерта нужда да се анализира дългосрочните решения за структурата на надзорната функция. В този смисъл предложението, което се предлагат от групата на Жак Росиер, ще представляват важен принос за политическа дискусия. Искам да ви припомня, че член 105 алинея 6 на доклада на, на договора споменава възможността държавите членки да решат да възложат на ЕЦБ конкретни задачи в областта на финансовият надзор тези възможности се, вече се обсъждат от ЕЦБ и управителният съвет при положение, че се задейства тази клауза от договора. На този етап управителният съвет не е взел ясно решение по този въпрос, но ще ви уведомя за това. Благодаря за времето. Благодаря ви, господин председател. Член 105, алинея 6 съдържа разпоредби за съгласно което Европейския парламент може да изкаже своето мнение по този въпрос. Сега давам думата на господин Гозес. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин управител, за тези коментари. Бих искал обаче да ви задам три въпроса. Първо, вие споменахте честването на 10 годишната на единната валута в Страсбург миналата седмица и а, заглавията на вестниците тази седмица е еврото ще експлодира ли следствие на кризата. Може ли да, да дадем отговор на, на това, за да не е, продължаваме с едни малко стерилни обсъждания? Второ, е, проследих вашите, вашето мнение и вашето становище, изложено на колоквиума на 19 януари в Париж, основно а, дефлацията. Вие споменахте, че има опасност в тази област. Може ли да ни препотвърдите това? И трето, в момента проблемите са с предоставянето на кредитите. Както знаеме, в различните държавни членки не се предоставят кредити и това поставя в затруднено положение и частните лица, но най-вече малките и средни предприятия. Смятате ли, че е, мерките, които са взети, могат да бъдат ефективни и как да станат те по-ефективни? Благодаря ви. Благодаря за тези три въпроса. Що се отнася до първият, Разбира се, ще ви кажа, че еврото и еврозоната, напротив, доказаха устойчивост в условията на криза и всички наблюдатели отбелязаха това. Разбира се, всички валути в света се намират под напрежение поради сегашните обстоятелства и финансовите проблеми и преминават през нещо като изпитание. Но всички валути, с които поддържаме връзка, долара, лирата и така нататък, са в подобна ситуация, но искам да ви кажа, че тези бележки, които вие изложихте, са неоснователни. Разбира се, ние ще продължим да управляваме с максимална е, сигурност, а, а съответните правителстващ носят отговорност за структурните реформи, за собствената си економика, цените, доколко могат да оказат влияние върху тях и бюджетната политика. По втория въпрос, наистина смятам, че Търпяхме един кризисен период през август 2007 година, недооценяване на обема на рисковете и на неговата цена. Това беше заявено публично от различни институции, включително и централните банки и самият аз като е, председател на групата на 10 е, централни банки и е, на Международния форум, на който разглеждаме проблемите на международната економика, ние публично заявихме, че имаме усещане за това недооценяване на рисковете. Причините са многобройни, няма само една причина за това, сложността на финансовите инструменти, недостатъчната прозрачност, експлозията на няколко пазара, които не са прозрачни, и а, е, които доведоха до тази, това недооценяване на рисковете, както и няколко, някои а, е, макроекономически явления. Увеличаването на цените на петрола и на суровините, а, е, това създаде допълнителни условия за задължително спестяване, увеличаване на спестяванията и а, много от инвеститорите се стремяха към висока възвръщаемост на инвестициите и към висок риск. Има и много други причини, не правилна оценка на ситуацията на пазарите от институциите. Наистина всички тези причини имат многобройни измерения и всъщност наистина трябва да се проведе реформа навсякъде – не стратегия на изкупителната жертва, а наистина всичко отблизо да бъде обсъдено и коригирано. И последния въпрос. Наистина има един важен, основен въпрос общото функциониране на финансовата сфера. Европейската централна банка и другите централни банки положиха значителни усилия, както и правителствата, и е, това е особено важно в сегашната ситуация, не съм е, убеден, че всички оператори е, оцениха всичко, което беше направено. Трябва да бъдем на штрек в тази сфера, но особено важно е всички институции да бъдат на висотата на своите отговорности. Централните банки на първо място. Благодаря ви много, господин Мичел, за една минута. Uh, Благодаря, госпожо председател, господин Треше. Струва ми се, е, че много предпазливо се постъпва по отношение е, на лихвите. Нямам, разбира се, пълната информация, но все пак имаме институция като ЕЦБ, която е призвана да управлява тази ситуация. Вие, струва ми се, казахте, че ключ към решаване на затрудненията е възстановяването на доверието. Важно е за тази цел данките да демонстрират демонстрира, че си има доверие взаимно, това се вижда от междубанковият лихвен процент. Вие говорихте е, по-рано тази година е, този месец, струва ми се, е, за възстановяването, което ме зарадва. Важно е да говорим за него. Ще има възстановяване, знаем кога ще започне то, но ако не говорим за него, няма да сме готови и няма да ускорим поставенето на началото ми. Кога ще започне то, не знаем, но трябва да говорим за това как да се подготвим за него по отношение на конкурентността, например. Да, верно, трябва да се управлява кризата, но и да се мисли за напред какво ще се случи, когато започне възстановяването, което надявам се ще бъде скоро. И добро начало за това ще бъде банките да демонстрират взаимно доверие. Благодаря. Благодаря ви за а, ваш, а, вашия въпрос. Първо, на първия въпрос бих казал, че Както казах в началото на това изслушване, ние много внимателно следим как се развиват нещата на паричния пазар. Няколко пъти казах, изпълнителния съвет и управителния съвет ще следят конкретно Юри Бор. Е, така че нашите решения за монетарната политика да се е, преведат на езика на е, този лихвен процент, който има важно практическо значение с целия пазар. За нивата конкретно, за 3-месечния юрибор той се движи в добра посока наблюдаваме все по-голямо намаляване на Евробор. Юробор се приближава към нашата представа за лихвения процент съгласно нашата политика. И така виждам знаци за подобряване на паричния пазар. Все пак бдителността не бива да отслабва. Знаем много добре, че паричния пазар не функционира както трябва защото има редица причини. Все още банките изпитват някои съмнения, когато а, извършват операции помежду си, но все пак а, по отношение на индекса на Юробор ние го следим и надяваме, че напредъка ще продължава в правната посока. Що се отнася до това, кога ще настъпи възстановяването, аз съм посочвал и друг път, че трябва да сме много внимателни. Както казах, нивото на несигурност е много важно. Това го заявяват всички институции, международни и национални. И все пак, след като мине една година, 2009, когато видим, че имаме големи е, затруднения и забавяне на ръста, 2010 ще тръгнат нивата отново нагоре в положителна посока, след като сме имали две трудни години, 2008 и 2009. Това наблюдение ми се струва валидно с оглед на еврозоната, както и по отношение на световната економика като цяло. Сравнявайки вижданията си с колеги от другите важни системни економики, включително новопоявилите се економики, ми се струва, че 2010 би могла да бъде, както казах, годината на възможността вземане нагоре на световната економика. Защото работим синхронно. Очевидно всички економики, включително и нововъзникналите економики в момента работят в синхронизиран ритъм. Сега, както казах, ставаме свидетели на невероятно подценяване на обема и цената на риска. В това се коренят и днешните ни трудности. Възможно е то да бъде много противопоказно да се подценява и потенциал на световната економика да набере отново е, добра е, скорост нагоре защото така а, ще се а, разминем с удачния момент, в който са нужни а, новите инвестиции, ще го пропуснем. И така, управителните свети трябва да си дават въз... ясна представа за това. Ние следим а, цените на петрола и на борсовите стоки и а, те са много по-низки, отколкото бяха, както казах в началото. Това има дезинфлационен и експанзионистичен ефект. И а, това а, а, е а, отново а, нещо, което се развива на ниво световна економика и има този експан... Е, ефект на експанзия. Така че ще има възстановяване, макар че не мога да ви кажа точно кога. Господин Касио, 90. Благодаря ви, госпожо председател. При всички случаи трябва да се възстанови доверието, за да могат да се предоставят кредити. Господин Алмуния каза вчера, че се използват много малко публични средства и някои от банките пред, пред, пред, предпочитат да депозират средствата си в ЕЦБ, вместо да ги инвестират в е, е, реалната економика. Защо? И смятаме все повече и повече, че не трябва да се е, рекапитализират банките, защото това ще създаде едно циклично възвръщане на, на кризата. А какво означава също така срокове за ЕЦБ? Е, ние ви разполагате с 6-месечни резерви, докато Федералния резерв разполага с 3-годишен резерв. Така че тези, които а, предоставят а, дългосрочни кредити, трябва да разполагат и с дългосрочни гаранции. Така че искам да знам какво мислите по този въпрос. Благодаря. Благодаря. По отношение на въпроса, касащ депозита на търговските банки при ЕЦБ. Е, това сме го регистрирали. То е свързано с факта, че много държим да се избегнат рисковите свързани с системите рискови, свързани с ликвидността, а именно предоставяне непрекъснато на ликвидност на търговските банки в еврозоната на базата на едномесечни тримесечни, шестмесечни кредитни линии. Вие споменахте също в залата, че и самите банки не участват активно на паричния пазар, а, въпреки а, че а, има системно участници там, предпочитат да вземат ликвидност от Централната банка и при положение, че ресурса им трябва да го вложат основно, отново там. И така, за да възродим паричния пазар. Ние следим нивата на Юрибор, особено тримесечния Юрибор, както казах, който показва, че има възраждане на пазара. И не отдавна взехме решение, което в момента се изпълнява, да се а, разшири коридора, лихвения коридор, което е отново начин да се допренесе за възраждането на паричния пазар. Това по първия ви въпрос. По втория въпрос смятам, че е особено важно да посочим, че определено в сегашната ситуация нямаме на гласата и намерението да се увеличи изискуемият а, резерв. Както казах, важно е да не бъдем проциклични при никакви обстоятелства и определено при днешните ситуации. Редица е, институции се създават буфери. Буфери над минималния изискуем резерв, за да покрият евентуални загуби от бъдещи транзакции при липса на доверие. Това не е част от е, минимално изискуемия резерв, а по-скоро проява на благоразумност като буфер в случай на допълнителни затруднения. Въпросът ви обаче е много удачен. точно днес при наличието на тези финансови напрежения, но и в бъдеще, дългосрочен план, ние не бива да действаме проциклично. Както казах, трябва е, ясно да бъде заявено, защото това е от абсолютно значение. Сега казахте дали е, отново за предоставянето на ликвидността казах, че ние неограничено предоставяме такава едномесечна, тримесечна и шестмесечна ликвидност. Правим всичко, за да спомогнем възвръщането на пазара към добро ниво на функциониране. И отново имаме вече някои наченки на действия, които ни казват, че трябва въпреки тези позитивни сигнали да не приспиваме своята бдителност. Госпожа Ферера. Благодаря. Първият ми въпрос всъщност е коментар доста дълго време растяха лихвитните нива с оглед да се контролира инфлацията. Инфлацията пък растеше на база на спекулативни действия на световния пазар. Сега искаме да свалим лихвите, за да стимулираме растежа. Растежа обаче не се проявява, защото имаме проблем с доверието, доверието към пазарите и доверието в бъдещето. Днес ли е назрял монета да раз... момента да разгледаме нещата по-глобално? Имаме ли правилните инструменти? Това а, каса ли дългосрочната картина? На второ място, средносрочен план. Очакваме 2010 година нещата се оправят, както казахте, но не можем да забравим, че вие, банката, прогнозирахте декември месец спад на темповете на ръст с 0,5%. Онзи ден е, е, видяхме новите прогнози за 2009 година минус 0,9 повече от 9% спад на заетостта. На вашата конференция, която се дали на 15 януари, вие казахте, че има възможност, цитирам, ЕЦБ да използва нестандартни средства е, за стимулиране на економиката. Бихте ли пояснили какво имахте предвид? Благодаря. Thank you. Thank you very much Благодаря ви много. По първия ви въпрос. Съгласен съм с вас, че най-важното е да се възстанови доверието. Доверието в частните институции, в всички участници на паричните пазари. Нашът, наши Познаваме финансовите кризи. Виждали сме, видяхме през август 2007 година. Това в момента, в който започна финансовата криза. И тогава а, помогнахме на търговските банки, за да може да продължи пазара да функционира нормално, но това не помогна. Сега в този период на в средата на септември, след като бяхме така обект на натиск. Липсата на доверие настъпи и в частния сектор, и в публичния сектор, и в промишлената сфера. Просто това е наистина едно изключително явление, с което се сблъскваме. Между, междувременно, разбира се, ликвения процент спадна с пункта 227, 223 пункта. Но Подобно нещо не се беше случило от края на Втората световна война. Това бяха едни изключителни решения, които взехме, за да намалиме натиска върху пазарите. Мисля, че през цялото, тази, през цялото това време оценихме съвсем правилно е, инфлацията и рисковете от инфлация. И направихме същото и сега. Така че още, още, още, още веднъж настоявам че ние се придържаме към 2%, малко под 2% и ще се придържаме към това. Що се отнася до средносрочния план, още през декември казахме, че е, е, спада е от порядъка на 0,9 до 1%. Е, като че ли рисковете по това време така спадаха. Аз е, бях много ясен и много ясно настоях на това през януари обаче. Е, си дадахме сметка, че нашите решения са били много целесообразни, тъй като е, имаше допълнителен спад на европейската економика и трябваше допълнително да се намали е, инфлационния натиск за да спомогнем за да помогнем на възстановяването на финансовите пазари и на економиката то цяло. Непрекъснато е, оценяваме положението. Предоставяме ликвидност, както казах, ликвидности в, неограничен, в неограничен обмен. Това беше. Не, не забравяйте, че подобно нещо беше немислимо преди появяването на кризата. Това. Това означава, че след като взехме предвид различните аспекти, ние самите поемаме рискове рискове, които са много по-големи от рисковете, които сме поемали преди това. Но всичко това е в абсолютно съответствие с правомощията, които са ни предоставени и политиката, която трябва да водиме в момент, в който трябва да вземаме по решите по-голе, по-важни решения. Роберт Гъбелс имате думата. Е, е Три въпроса, ако ми позволите, господин е, председател. Тук що казахте, че ЕЦБ е 225 е, пункта намали лихвените си проценти, е, но все пак трябва да установим, че китайските банки се възползват от този спад на лихвените проценти ти подобряват своя марш и парите продължават да струват скъпо и за физическите и за юридическите лица. Какво може да се направи така, че реалната економика да се възползва от този спад? На второ място предоставят се ликвидност на търговските банки, и а, отговорихте на зададения тук въпрос, че установявате един лек подем на международния банков пазар. Означава ли това, че исканията на банките за 3-месечни, 6-месечни, 9-месечни заеми се удовлетворяват. Казахте освен това на два пъти, че финансовата криза а, оказва влияние на реалната економика. Означава ли това, че от гледна точка на ЕЦБ банките не са част от реалната економика, а са нещо виртуално? Благодаря много, господин Гебелс в реално практикуваните лихви значителни, значителен спас, спад наистина 225 пункта са свалени тези лихвени проценти. Това е ясно. Ние гарантираме винаги прозрачност. Ясно е как рефинансираме банките. И непрекъснато призоваваме банките и а, е, националните централни банки а, е, правят а, е, също а, това. Наистина, а, напълно а, искрено прилагайте същия, същото свиване на лихвените проценти, което ние практикуваме. Понякога наистина нашите бележки са основателни и тези стимули трябва да продължават и в бъдеще, но трябва да се внимава, защото не можем да опрекваме банките, че поемат прекалено високи, са поемали прекалено високи рискове в миналото, а сега искаме да поем, от тях да поемат невъобразими рискове. А банките трябва да сортират, така да се каже, рисковете и е, трябва да се спазва това изискване и с оглед на е, това ние трябва да ги стимулираме, да ги насърчаваме да бъдат възможно най-ефективни. И е, това, което се прави от централните банки, от правителствата, има за основна цел само финансиране на самата економика чрез банките. Това е тяхната функция. По отношение на втория ви въпрос, е елементите, на които се базира бавното, бавния подем на пазара, е, аз ги виждам в лихвените проценти, реално е, прилаганите лихвени проценти, Юрибор най-вече, 3-6 месечни. Тримесечната лихва е важна, защото е показател за много от предоставените заеми. И на този етап това е основният показател. А, не съм в състояние да ви кажа, че по отношение на а, количествата разполагаме с а, а, говорещи елементи, а, на които да се опрем. А, усилието се осъществява, но а, ние проявяваме особена бдителност тук. А, от семантична гледна точка да, да се говори за финансова економика от една страна и реална от друга е по-лесно. Естествено, че финансовата економика е напълно реална и споделям вашето мнение, че финансовата економика осигурява много работни места, много финансови услуги във вашата страна. Знаете, че представлява и економиката в голяма степен. Може би е най-добре да говорим само за економика, не да я делим. Господин председател, през последните дни Получавахме най-различни съобщения, разнопосочни съобщения и а, новини относно европейски и американски банки. Дали надзорните органи са в състояние да кажат дали кризата приключи или ще продължава? Разполагаме с различни програми за борба с рецесията и поне за овладяване на последиците в е, Великобритания, в е, другите страни. Всяка страна взима свои е, мерки. Предвид различията на прилаганите мерки, не смятате ли, че ще има все по- разнопосочно развитие и на европейските економики и че конвергенцията ще е все по-трудна и по-трудна. И още нещо. Е, различни валути спаднаха спрямо еврото, като е, английската лира, същевременно Англия се, се сблъсква с огромен криза на пазара на недвижените имущество. Същевременно очакваме спад на шведската крона. Не, корона, крона не смятате ли, че всичко, всичките тези явления са много а, е, проблематични? Благодаря. Благодаря. Твърде пространно ви отговарям, но всички въпроси, които зададахте, са изключително важни. И така. Ние бяхме убедени още от първия ден, когато решихме в управителния съвет да дадем 95 милиарда евро на, като заеми на банките. Ние си давахме сметка, че започва период, който ще бъде много-много труден. И е, много често се поставя този е, въпрос. За това ще кажа, че продължаваме непрекъснато да сме бдителни решителен момент в тази наша бдителност, който се а, очерта, бе средата на септември. Отново, една година след началото на финансовите затруднения, имахме с, особен срив, който е, наложи изключителни мерки от нас и от другите централни банки а, и техните гуверньори. Както казах, има различни програми в отделните държави членки. Ще кажа първо, че правителствата трябваше да предприема действия, да се организират своята отбранителна линия, така да кажем, срещу системния риск за ликвидността. Предвид на това обаче трябва да отбележим, че това е непрекъснат процес. Имаме взаимодействие между економиката, финансовата сфера, която наблюдаваме от двете страни на Атлантика, както с право посочихте. И сега, при тези обстоятелства, разбира се, трябваше всички органи и организации, както в публичния, така и частния сектор, да вземат удачни решения. За да бъде решението удачно, трябва да се направят доста професионални преценки. Не е достатъчно да предприемете финансови мерки от първа величина, а, ако не виждате по-надалеч. Е, за това не е изненадващо, когато ние казваме на държавите, че имат пълна свобода да маневрират в рамките очертани от пакта за растеж и стабилност трябва да следим не само финансовите базари, а цялата а, матрица, какво става в економиката, защото ако се изпусне поглед, а, от поглед тази а, економика, макроекономиката, каквото и да правите от страна на финансите, нищо няма да повлияе. И така трябва да се отчитат различните финансови и економически ограничения. Няма да коментирам плаващият валутен курс, това са отношенията между еврото и другите валути. Както знаете, ще се върна пак на първия въпрос. Можем да кажем, това, което става от началото на финансовите смущения, сочи, че еврото функционира като защита за 389 милиона граждани. Благодаря. Господин Липец. Господин председател. Е, целта на Централната банка е да е, гарантира е, увеличение на цените около 2%, под и около 2%. В момента се отдалечаваме от тази цел. Инфлацията е по-висока и спада на а, скоростта на инфлацията е над е по-висока от а, намаляването на лихвените проценти. И не може да се слезе под 0%. какво смятате за проектите за намаляване на ДДС? Дали ще доведе до спад на цените? До дезинфлация? и а, дали а, трябва да се преразглежда и механизма за увеличаване на заплатите, защото това води и до увеличение на цените. Втори въпрос – тъй като няколко пъти се каза, плановете за възстановяване от банкова гледна точка, говорим за банките, не води до подем в други сектори. Не смятате ли, че Централната банка би трябвало да води политика за директно рефинансиране чрез Европейската инвестиционна банка, евентуално? Благодаря ви много, господин Липец. Нашето определение за стабилността на цените е под 2%, но близо до 2%. И когато говорих за прогнозите за бъдеще, е, имах предвид и факта под 2%, но близо до 2%. Стигнахме до 4%, както си спомняте, но винаги основна грижа ни е било да докажем, че сме в състояние да гарантираме устойчивост на цените. И това се извършва чрез прогнозиране на увеличението на цените. Така че това запази нивото под 2%, а близо до 2% е сегашната тема. Е, защото е, натиска намалява, инфлационния натиск, това поне установяваме, и прогнозите е, са близо до 2%. Има значителни разлики между държавите в от тази гледна точка и ако погледнем основните показатели, които разглеждаме, за индексираните, не индексираните облигации от двете страни на Атлантика, например, виждаме, че прогнозите за петте следващи години показват съвсем различна ситуация спрямо тази в САЩ. Ако това обвържем с дефиницията за стабилност на цените, и наистина виждаме, че се разпределя покупателната способност между домакинствата. И ако, това е особено важно, цените на е, нефта и изобщо на енергийния е, ресурс е, останат на по-низко равнище спрямо миналото, ще продължим да наблюдаваме спад на инфлацията в еврозоната. В някои държави може дори да се стигне до отрицателни стойности които не трябва да се тълкуват като отрицателни, а напротив, става дума за разпределяне на покупателна способност и след това ще се наблюдава увеличение. Но в средносрочен план инфлацията трябва да остане под 2%, близо до 2%. А, що се отнася до дейността на Европейската централна банка, аз, съм, аз подкрепям възможностите на Европейската инвестиционна банка, така че да могат да се рефинансират банките и да предоставят кредити на средните и малки предприятия. Тази насока беше приета и наистина намирам за уместна. Благодаря ви много. Е, преминаваме към е, групата на Обединената левица. Благодаря ви много. Искам да задам два въпроса. Първия нещо, което вече бе разгледано неколкократно. Става дума между лихвените проценти на ЕЦБ и на финансовите институции в Европейската зона. Казвам ти, че управяте призиви към банките да намалят лихвените проценти, но това не се случва. И като последица от това малките и средни предприятия не могат вече да получават кредити, заеми и на практика лихвения процент е по-висок, отколкото беше преди година в крайна сметка една държава, която е дала толкова милиарда за рекапитализиране на банките, трябва да може да има възможност да се намеси, когато банките не реагират адекватно. Второ, имаме чувство, че Федералния резерв, за разлика от това, което казвате, има огромни проблеми с дефлацията и в момента Съединените щати като че ли а, така а, бият тревога, за да избегнат дефлацията но в момента в който кризата ще бъде повече или по-малко превъзмогната, ще има нов растеж, ще има огромна деф инфлация, защото няма да може да се е, печатат пари е, абсолютно безнаказано. Американците може би е, съвсем умишлено е, прилагат тази стратегия, защото в крайна сметка всичко тръгна от тях и те като че ли искат да върнат нещата обратно. Така че как можем да отделиме еврото от тази стратегия и по какъв начин можем да решим нашите проблеми? Благодаря ви много. Първо вече казах, много е важно решението, което вземаме което е безпредседентно от Втората световна насам по отношение е, на своето значение, обем и а, на а, бързо действие а, по отношение на въздействието на, а, е, върху економиката. Та, ние смятаме, е, че ще дадем нови възможности на финансовата сфера, стига тя да отчете напълно това, което ние решихме. Все пак аз говоря от името на управителен съвет, където има много държави, съответно има големи спадове на ипотечните лихвени нива, които са някъде към Еробор плюс 3% и това се отразява много на инфлацията в тези страни. Говорихте за стратегия за излизане от ситуацията. Абсолютно правилно. Каквото и да правим, всички ние от една страна Централните банки, от друга страна правителството, правителствата, парламента. Всичко трябва да се прави с ясното съзнание, че това е кратко временно, а, че е целенасочено и трябва да се върнем към а, нормалната ситуация след време. Иначе, както вие посочихте, госпожо, ще се окажем непрекъснато а, в. А, а, положение, което се намираме между дъното на кризата и момента, в който излизаме, изплуваме от нея. Затова трябва да говорим за средносрочният план. Това е верно не само за Централната банка, но и за економиката като цяло. Но основната съставка за да излезем от тази ситуация е доверието. Ако хората няма доверие, ако виждат, че в дългосрочен план а нашата позиция не е устойчива. За това стратегията за излизане от ситуацията е от решаващо значение. Благодаря, господин Раян. Благодаря. Господин председател, може ли пак да се върнем за лихвите и предоставянето на по-низки лихви, дали се възприема от банките при тяхто кредитиране или не? Вие казвате, че ги насърчавате, настоявате те да намалят лихвените нива. Но пише ли им някои е, писма от време на време да ги пита защо не намаляват те лихвите? Повечето граждани се задават този въпрос. Може би те ще обяснят. А, сигурно имат съображения. Но като си помислиш какво ни накараха много от банките да преживеем, те ни дължат обяснение на нас а, като институции и на гражданите. В областта на надзора. Вие заявихте, че групата на високо равни ще се занимава с дългосрочните решения за надзорната функция. Но вие лично, според вас, колко а, смятате, че ще е, проистече, проистече полза от засилване на надзора и докъде да се засили надзора? Мислите ли си, че ЕЦБ също трябва да има по-голям мандат, за да може по-пряко да стимулира економиката в еврозоната? Благодаря. Благодаря ви много. Пак трябва да подчертая, защото не искам да оставяте с впечатление, че сам подценявам промяната в економическата конфигурация по отношение на лихвите и тяхното спадане. Във всички страни, които ипотеките се вързани с, ниско, с краткосрочните лихвени нива, отново ви казвам, че това е Юробор тримесечен или Либор или други индекси, които се използват в еврозоната. Доколкото аз наблюдавам нещата, този индекс за щастие и според нашите е, решения и виждания спада значително. И така, трябва да кажа, че тази трансмисия на лихвите действа относително удовлетворително. В други зони нещата са доста по-сложни, защото аргумента на търговските банки много често се състои в това, че трябва да отчитат рисковете, които банките поемат, предоставяйки нови кредити. Разбира се, те трябва да защитават а, а, с целостта на собствената си институция в лицето на този риск. А, нещата са доста сложни, но, както казах, трябва винаги да се да бъдем движени от максимална а, прозрачност. Винаги а, ни е водил този принцип, включително в тази област. Що се отнася до банковия надзор? ще кажа, че аз като председател на ЕЦБ и ние като управителен съвет на ЕЦБ имаме пълна готовност. Ние сме а, а, нацяло, изцяло в подкрепа на а, бащите основатели, които са подписали договор от Мастрихът. А, по, застъпваме същото а, виждане като от тях по отношение на мандата на ЕЦБ. Ние смятаме, че тясното сътрудничество между ЕЦБ и отделните централни банки е от а, решаващо значение. А, трябва и ясно да се разделят е, надзорната функция и е, функцията на Централна банка. Но това не въжи винаги като принцип. И какво виждаме днес? Е, има тази възможност, която е заложена в договора и ние може да се възползваме от нея, ако преценим. А голямото предимство е, че този договор е вече е ратифициран. А сега просто трябва да се задейства процес на вземане на решение, който се включва и парламента, както каза и председателя, и единодушие от страна на органите на изпълнителната власт. Аз имам готовност, както казах, но все още управителният съвет на ЕЦБ няма оформена позиция. Сега, за тази а, област, за мандата, да, не бих призовал обаче към промяна по отношение на монетарната политика. Ние имаме мандат да осигуряваме а, устойчивост на цените в средносрочен план, която действа като предпоставка за създаване на работни места. И както казах, не говорим само за евро, от гледна точка на валутата евро. Не е достатъчно да кажем, че днес ситуацията е удовлетворително. Ние през първите 10 години от съществуването на евровалутата сме създали много повече работни места, както бе споменато вече. И така, стигаме към втората група на въпро... от въпроси. Господин Джон Първи ще бъде първият. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, доколко се тревожи ЕЦБ от проявяваща тенденция за намаляване на кредитния рейтинг на държавния дълг. Имате ли а, планове е, за а, действие при извънредна ситуация? Какво би сло, сти, станало, ако дадена държава членка не може да погасява дълга си или обяви дори фалит? Удовлетворен ли сте от наличието на такъв план за спешни извънредни случаи на ниво Европейски съюз и по-добре би било дори ако има такъв на глобално ниво. Вие говорихте за засилване и възстановяване на ролята и място на МВФ именно с оглед на такава реакция. Говорихте също и за валутните политики. Смятате ли, че е, все пак валутната ни политика се нуждае от лека промяна? Не ви разбрах много какво ме питате за валутната политика. Вие бяхте против валутните политики, които да са фиксирани. Вие искате да имат плаваща курса вътрешно по отношение на гарантиране на стабилността на еврото, но говорим за валутния курс между еврото и другите валути. Дали трябва да има координиращ а, механизъм на глобално ниво, за да се стабилизират валутните курсове? Благодаря. По първия ви въпрос, знаете, нашата позиция винаги е кристално ясно. Държавните правителства носят отговорност за своите фискални политики. Те трябва да не се отклоняват от пътя на пакта за стабилност и растеж. Аз си спомням, че тук пред парламента съм говорил, а парламента не беше удовлетворен от положението, когато се разхлабиха изискванията. И ние трябва да ви кажем, че смятаме пакта като е, основна част от Европейският монетарен съюз. Той е, е заложен там като част от е, механизмите на този съюз. Трябва да кажа, че държавите трябва да направят всичко възможно за да се справят с ситуацията. В пакта за стабилност и растеж не означава, че само им посочваме и подчертаваме правилата заложени в него, които те трябва да спазват, но, както и вие казахте, финансовите пазари и а, а, съображението за възстановяване на а, доверието във всяка една страна го налагат. Бих призовал а, съвета да упражнява надзор на колегиална основа между държавите членки. Както казах, аз не държа особено на идеята, която поставя под въпрос стабилността в еврозоната. Според мен това отклонява въпроса, просто държавите членки трябва да се върнат а, а, в а, своята роля и отговорност. Това е един традиционен въпрос, който винаги имаме да спазват правилата на пакта. Сега, мандатът за надзор на МВФ а, трябва да се засили да му се обърне повече внимание, защото им в този момент, в тази област имаме нужда от много по-силен МВФ а, не, са, не за Европа и определено не за еврозоната, но за целия свят е необходимо МВФ да има възможност да се справя с ситуации, които са трудни и вече бе казано да погледнем какво става в нововъзникналите економики. Там МВФ действа изключително активно. По отношение на политиката за обменните курсове нямам какво да кажа. Господин Лак, после господин Шинас. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, благодаря много, госпожо председател. Господин Трише, имам три кратки въпроса към вас. Първо, този въпрос, впрочем, беше зададен вече, но аз ще го прецизирам малко. От една страна Великобритания, от друга страна Германия. А, разширява се еврозоната. Това запах, заплаха ли е според вас, доколко може да издържи еврото? Второ, говори се за глобална банка за лошите кредити. Смята ли, че това ще реши въпроса с платежоспособността и как а, бихте я организирали? Дали тя ще ви помогне или не би, как не бихте я организирали? На следващо място за дериватните продукти. Ако този е, пазар се срине, той е твърде огромен, се опитвате да го спасите. Според вас има ли проблем свързан с е, пазарите на дериватните продукти? Има ли случай а, е, и опасност от фалиди? И има ли значение за вас дали това става на а, пазар от организиран официален тип или over the counter?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 за разнообразието на еврозоната. ние живеем в това разнообразие от самото начало на въждането на еврото. Имаме различно ниво на сближаване на економиката, различни нива на инфлация и развитие на редица показатели в различни посоки. Разнообразието е на лице от самото начало. Съпоставяме сталностите с щатите и виждаме, че в една огромна на централизирана економика не може да има такива отклонения. Наблюдава на стандартни отклонения при темповете на растеж. Стандартни отклонения при инфлация, дори при единичните а, ев, разходи в а, евро. А, ние не сме а, такава единна страна, централизирана като щатите, затова не може да няма разнообразие за фискалната ситуация. Фискалното положение в, разли... в редица страни трябва да кажа всъщност, че във всички държави сега имаме затруднения и затова е важно да имаме стратегия за изход на от положението за всички страни. Дори за тия две държави, които разбира се се държат добре. Но все пак там трябва да има стратегия за излизане от положението. И така, много е важно при това правителствата и парламентите всички държави да постъпват напълно отговорно. Няма да ги посочвам по но инак не бих казал, че има нещо, което поставя под въпрос еврото или еврозоната, но от самото начало, от първия ден им казваме, вие носите отговорност, вие, никой друг, вие трябва да се държите както трябва. Пакта за стабилност и растеж не представлява абстрактна рамка, висяща в небето, което, между другото, го чухме преди 3-4 години тук от един депутат. Не, това е много важна рамка и трябва да съзнаваме, че зад нея стоя, стои една много стабилна финансово-економическа база. Сега, обаче, предвид на тежестта на обстоятелствата и реалността, трябва всеки да си върши работата. Не смятам, а, че не би било удачно да се мисли за изграждане на глобална банка а, е, за преодоляване на затрудненията с лошите кредите. Сега имаме експлозия в а, а, а, смисъл а, на деривативните инструменти по отношение а, на а, тяхта паритетна стойност. А, доколкото знам, прегледа на финансовата стабилност, включително този преглед, който се прави от ЕЦБ, сочи, че трябва да се подкрепят централните инициативи на партньори за решаване на затрудненията. Ние напълно ги подкрепяме а, в техните действия. в същия дух, господин председател. В последно време много се критикува от страна на евросептиците, които а, нападат а, еврото и те го правят. И, я, ясно, ясно е какво какво искат да кажат? Искат да кажат, че трябва да се премахне еврото. Вчера господин Алмуня ви категорично, отговаряйки на един въпрос на нашата председателка, той каза, че всички сме се качили в една и съща лодка той също каза, имам, имам доверие, спокоен съм, трябва да се прави каквото трябва да се прави, но в никакъв случай няма да се обръщаме към други е, видове инструменти и няма да, да с крайна сметка да се хващаме на хорото, на онези, които никога не са искали да е, възвъвеждането еврото, на тези, които, когато видяха, че айсберга се приближава до Титаник, нищо не направиха, а сега изведнъж нали, надиг, надигат глас и, и хулят еврото. Така че, вие по някакъв начин вече отговорихте на моя въпрос, но просто искам да ви препотвърдите още веднъж. Така ли е, господин управител? Благодаря ви изцяло. Препотвърждавам вече казаното от мен. И Става дума и за вашата страна, и за други страни. В крайна сметка, о, е, задължение на, Атен, на Атина е да води политика, да, да води политика, която да да спазва правилата на общоевропейската бюджетна политика, като, като същевременно е, спазва правилата на конкурентоспособността и съотношението на производствените цени. Това, това, е, това е един призив, който ни отправихме на всички държави от еврозоната и за, за всички въжат тези принципи. Стабилността на еврото не е под въпрос. Ако, ако беше така, щеше да, да бъде явно и ясно. В момента всички и всички валути изпитват известни трудности. Това е несъмнено, това въжи за абсолютно всички валути в света. Няма да ги, да ги споменавам поименно. Но а, всички са в трудности, но нека всеки да поеме своите отговорности. Това е нашето основно послание. Благодаря ви, мадам Ванденбрук, от името на социалистите. Yeah, thank you. Um, um... Благодаря. Интересно ми беше да чуя тези силни послания, които отправихте по отношение на надзора. Смятам, че е ясно, че днес ЕЦБ преосмисля своята роля, евентуално на базата на член 105 6 от договора. Интересно е това, което казвате за глобалното ниво за а, това дали разполагаме с всички необходими а, правомощия и институции, които да ги упражняват. наблюдението ми относно за банковия отрасъл е, че част от криз, кризата проистича от източници извън банковия сектор. Понякога се посочват, например, неофициалният пазар, финансов пазар или пазар на деривативните е, системи. И така, говорим за една обща система на надзор, европейска, но и глобална. И за това ви питам, виждате ли ролята на ЕЦБ като изключителна роля или смятате, че ЕЦБ трябва да е част от една по-широка система, където се включват всички експерти от е, всички тези различни световни пазари? Благодаря. Благодаря ви искрено. Все още си спомням какво вие е, предложихте преди няколко месеца. Е, това го помним. Е, мислим си за това сега, по отношение е, на форума за финансова стабилност. Това не е някакъв форум, който да замества Базелския комитет, който между другото се оглавява от говерньора на Централната банка на Нидерландия. А, а там има ЕЦБ-тата по света, така да кажа, МВФ, банката на различните държавни съкровища. Тоест, а, там заседават именно тези, които могат да синтезират а, нещата. Съгласен съм с вас, не всички а, проблеми са в а, търговските банки. Абсолютно. Така този форум за финансова стабилност разгледа, разглежда широката а, а, картина и интегрира наблюденията. Мисля, че това е един текущ процес. Но отчитаме, че имаме и изпълнителните органи и международните финансови институции и самите органи и организации, които са независими от политиката, като Базелския комитет и други подобни, разбира се, централните банки. Това означава, че имаме една наистина неформална група, групировка, която на експертно ниво може да посочи правилния път. И вече Разбира се, всичко опира до а, стратегическата е, яснота и а, решимост а, на изпълнителните органи за а, това реформата а, да се реализира. Благодаря. Госпожо Ван Денбърг, искате ли пак думата? Да, защото централните банки не обхващат целият а, а, пейзаж, който ни интересува, както казахте, а, също сектора на ценните книжа, застрахователният сектор, сектор а, трябва да видим там какво става, защото това е важно от гледна точка на системата. Права сте. Въпреки това, централните банки са уникални по отношение на а, мястото, което заемат. И трябва да кажа, че тук нямам някакъв собствен вътрешен интерес. По закон по своя устав те са призвани да следят за дългосрочната стабилност и сигурност. Трябва да кажа, като разглеждам институциите по света, онези, които най-ясно виждат какво преживяваме днес, това е, това е банката за разплащания и а, централните банки. Те се занимават с дългосрочната стабилност. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Имам три въпроса. За валутния курс не коментирахте този въпрос. Добре е да има споразумение по валутната стабилност. Иначе не можем нищо да постигнем на световно равнище, особено когато се увеличава протекционизма. Вторият ми въпрос щеше ми се във вашето изложение да посочите и мнението ви за финансите глобална гледна точка – кризата засегна най... А, ако кризата беше засегнала само най-бедните, но възникналите економики ще да бъдат също в много тежко положение. Г20 и фонда за стабилност не, не са достатъчни. Трябва много по-отворена формула да се намери. И е, третия е, ми е, въпрос потоците активи пасиви. Защо Федералният резерв дава 6 пъти по-дълъг срок? Не можем ли да ползваме опита на американците? Благодаря ви много. По първия въпрос. Вече казах, че не мога да коментирам, но нека само да спомена, че това бе обсъждано в рамките на G7, G7 излезахме с общо комюнике в което бе отразено, отразен консенсуса на всички участващи, централни банки и правителства. Така че ние се придържаме към вече казаното на а, така, но, но, ново из, развиващите се економики и по-специално към Китай. Така че мисля, че ще се придържаме към консенсус, който вече сме постигнали. Колкото до бедните страни, вие сте абсолютно прави. Хора, страните с най- най-бедните страни, които които нямат практически е, никаква дейности, които нямат никаква вина за това и които преди няколко месеца бяха в по-добро положение, по, ня- по някакъв начин пострадаха най-много, макар че в последно време е, се чувства едно известно облегчение поради спадането на цените на петрола и на цените като цяло. Разбира се, е, можем винаги да казваме, че Г20 не представлява глобалната економика в крайна сметка, но Г20 е една неформална, един неформален форум, на който може да се постигне консенсус. И затова Г20 играе много важна роля. И тя, и Г20 играе много важна роля сега, но ще играе много важна роля след приключването на кризата а, а след това в крайна сметка нещата, нещата ще тръгнат по официалните пътища, защото МВФ е, е в крайна сметка официалната структура, а ние всички страни са представени там. Това е начина по който функционира цялата система, но мисля, че въпросът ви беше интересен наистина. А а ние бяхме първата централна банка в света, които поехме ангажименти за 3 месеца, 6 месеца и така нататък. Вие всъщност а, говорите за, специал, за специалните операции за пряко изкупуване на а, ценни книжа, с които се търгува. Това го прави Федералния резерв. Няма да, да коментирам. Но не смятам, че ние трябва да възприемаме а, подобна практика, но мисля, че ние абсолютно ясно съзнаваме и знаеме какво правиме, госпожа Стъркеви. Мадам ле президент. Господин председател, от години настоявате за преструктуриране на неефективните отрасли на економиката. Сега обаче имаме един много неефективен отрасъл на економиката, който носи много огромни загуби. Банковият отрасъл. Смятате ли, че трябва да се е, преструктурира банковия отрасъл в еврозоната, транснационалните, трансграничните банкови групи. Господин Фолкър пък каза, че трябва да се разделя банкирането на дребно от банкирането на едро и други подобни реформи. Смятате ли, че такива предложения биха били добре и за еврозоната? Благодаря. Благодаря ви, госпожо, за въпроса. Както казах, не трябва да се самозаблуждаваме. Ние сме неотделна част от световната финансова система и световната економика. Функционирането на всеки а, пазар при тези обстоятелства а, води до редица преструктурния размествания. Това е наложително. Трябва не само да подпомогнем това преоформене или преструктуриране в а, правилната посока, Права сте, че този отрасъл на економиката трябва да се държи много по-отговорно. Ние трябва да усъвършенстваме правилата, процедурите в по-благоразумна посока. От името на управителния съвет не мога да коментирам в момента, но трябва да кажа, че ние много внимателно се, го проучваме. Това разделяне на инвестиционните и търговските банки голяма степен характеризираше развитието на банковото дело в Штатите. И трябва да, каже, да кажем, че без да има някакво централизирано решение, има експлозия от такова разделение. Се оказа, че това е съвсем неудачно при сега сегашните условия. В Европа банковото дело се основава на съвсем друга концепция. Ние нямаме разделяне на тези две неща. Банките обикновено осъществяват двете дейности инвестиционна и чисто банкова дейност на дребно аз смятам, че се доказа, че тази концепция има своите а, достоинства и е по-добрата предвид на това, което се случи в Европа и какво се случва в останалата част от света. Ние активно следим нещата. Както казах, не веднъж а, нещата са глобални и трябва да се разглеждат глобално. Трябва да сме смели да вземем такива, да предприемем такива действия, че световната економика да не бъде така уязвима. Не можем да си представим и възможността отново да изпаднем в такова положение. И затова трябва енергично да търсим изход, да имаме съответните амортисьори, буфери и така нататък, за да можем да имаме способност за възстановяване много по-бързо и ефективно в бъдеще. Благодаря. Господин Бекси и госпожа Люлинка за НП. Благодаря. Съвсем накратко за загрявка. Как оценявате присъединяването на Словакия към еврозоната? И смя... как а, а, това се отразява на четири четириизмерният а, пазар на а, св... свободите? А, сега, истинският ми въпрос към вас според вас как ЕЦБ може да помогне на държавите членки извън еврозоната при решаване на техните затруднения с ликвидността а, и разплащанията при днешната криза? Знаем, има различни споразумения и договорености има ли възможност при криза да се блокира свободното движение на капитал между дъщерните банки и предприятия и техните предприятия майки? Може ли временно да се прекрати тази свобода в Европа? Проблеми, които са извън еврозоната, но все пак еврото би могло да им позволи да излезе от тази ситуация. Може да се получи както при МВФ, например, господи, господин Штросмайер миналата седмица се обърна с апел към държавите. Не знам, тази ситуация е много опасна ясна. Благодаря. Благодаря за въпроса. Що се отнася до Словакия, мога да кажа, че преминаването към еврото мина а, изключително добре. От техническа гледна точка подготовката бе безукорна. Е, наблюдавахме нещата на място, разбира се, понеже активно участвахме в преминаването към еврото и всички сигнали за сега са насърчителни. Словакия ще е, докаже успешното си преминаване. 10 години след създаването на еврото са минали само, а вече 16 държави са а, а, страни, които се използва то включително Словакия. Що се отнася до отношенията с, държавите членки извън еврозоната, ние имаме също добър опит, включително отношенията към вашата страна. Няма да коментирам поименно, но трябва да кажа, че това е един начин за тесно, тясно съдружество, тесни контакти с централните банки. Ние ще продължаваме да поддържаме всички, е, тези контакти с всички централни банки на страните от е, Европейския съюз. Що с до МВФ, отбелязвам се казаното от вас. Знаете, в някои случаи присъствието на МВФ се смята за полезно от е, правителството на съответната държава все пак трябва да кажем, че комисар Алмуния каза това, което искаше да каже по отношение на приноса на Европейския съюз и към кредитното улеснение, което могат да активират парламента, комисията и съвета. Но все пак отбелязвам се казаното от вас. Госпожа Люлинг. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, тук разглеждаме често по-отделно, изолирано различни директиви, които разглеждат архитектурата на надзорната дейност на основните банки в Европа. И както и да обсъждаме нещата, всъщност ние се сблъскваме с проблема, че трябва да взимаме решения без да сме много наясно за посоката, която, по която вървим. Тоест, ние изграждаме архитектура без архитекти и не знаем какъв ще е крайният резултат. Вашата институция укрепва, силва се в този период на сътресения и бих искала да знам дали смятате, че Европейската Централна банка може да разшири полето на своите компетенции, особено що се отнася до надзорната дейност. Е, много гласове се произнасят за това, е, но въпросът стои с тези е, държави, които са извън еврозоната. Това втория ми въпрос. Трети въпрос дали бихте проявили интерес да се занимавате и към агенциите за кредитен рейтинг? Благодаря ви. Благодаря ви много, госпожо. Разбира се, отбелязвам си вашите бележки а, за тези затруднения, при които зидарите така съвестно работят, а, но без да разполагат с архитектурните планове. И тази метафора е наистина много а, красноречива. По отношение на надзорната дейност, аз наистина казах, докъде сме стигнали, размишленията на групата на Ларозиер, самите ние работим така, че да намерим отговори на въпросите, които ни се задават. Възможен е път, който вече е бил предрешен а, от а, авторите на Мастрийския договор, ратифициран от парламентите и народите, а, когато чрез референдум се извършва ратификацията. И а, ние винаги сме били за тесните връзки между Централната банка и надзорните органи. По отношение на агенциите за кредитен рейтинг – имаме достатъчно отговорности и може би ще имаме и допълнителни. Това наистина е една доста обширна тема и по която се провеждат обсъждания. Във всички случаи това е един аспект, който се нуждае от усъвършенстване, от допълнителна работа. Във всички случаи трябва да се постигне споразумение трансатлантическо, много е важно да се намерят решения, които не, са, не се противопоставят от двете страни на Атлантика, но тази тема я разглеждаме така или иначе. Господин председател, ако ми позволите и аз да ви задам няколко въпроса, да, споделям мнението на госпожа Люлинг за това, че работим без архитекти и по отношение на управлението. Ние сме в а, тази ситуация. А, очакваме а, на Централната банка относно директивата ИБ. Без архитекти работим, и е, малко старомодно бих казала, защото ревизирането на тази директива а, е, трябва да се осъществи, като се вземат предвид е, различни проблеми, свързани с ликвидността и други а, за изискванията, капиталовите изисквания за хедж фондовете. Какво смятате вие за това законодателно предложение с което сме сезирани и по което трябва да вземем решение преди края на мандата. По отношение на Г20, споделяте ли подхода, че това, което се случи последните три месеца е нещо добро, но на макро ниво можеше да се постигне още повече? По отношение на надзорната дейност, ако излезем от кризата без да сме въздействали върху основните причини, дисбаланса в световен план, тези планове за възстановяване няма да решат проблема на световния дисбаланс, който е в основата на тези сътресения. Споделяте ли това виждане? Благодаря ви, госпожо председател. В момента активно подготвяме становище по директивата за капитална адекватност ще получите това становище е, в най-скоро време. Но нека не забравим, че в момента обсъждането се води на световно равнище, за да можем да направим заключенията и да извадим полуките от е, създалата се ситуация и от е, кризата в рамките на ФФС и други форуми. Това положение показва още веднъж колко е необходимо доколко е необходимо и колко много е необходимо да има всеобщо глобално управление на финансовите пазари и на финансовия сектор. Ето, ние сме свидетели за кризата, в тази криза. Тази директива идва в много подходящ момент. Тя се появява в много подходящ момент. Най-вероятно ще трябва, разбира се, е, нещата да бъдат доусъвършенствани. Тя не е абсолютно отработена. Е, нещата ще трябва да се отработват и от тук, и от там, е, и отвъд Атлантика. Но глобализацията, световните пазари са такива, че трябва непрекъснато да се приспособяваме към развитията. Що се отнася до Г20, аз поделям казаното от вас, но още веднъж основната институция, която може, трябва и е достатъчно авторитетна, има правомощията да упражнява надзора, това е МВФ в областта, в макроекономическа област. Така че, ако всичко обаче, което правиме, ни, върне назад, стигнеме до първоначалната позиция с тези неравновесия, дисбаланси, то за съжаление ще се сблъскаме с нови проблеми, така че целта е по някакъв начин да се засили макроекономическия надзор на световно равнище, но мисля, че само МВФ може да упражнява подобен надзор и то по ефективен начин. Благодаря ви много. Сега госпожа Байра. Господин Трише, като разгледаме е, в момента е, политиката, каква е тя ще бъде към диф, диф, диф, дифлация или стагнация? В, в, в мен ми се струва обаче, че е, спада на спада е много по-опасен, отколкото е, изглеждаше на пръв поглед. От какво, какво Виждаме същевременно, че средствата, които са наляти в банките, като че ли е, не дадаха е, очакваните резултати. можете ли да кажете също така какъв е потенциала на растеж на новите, на ново присъединилите се страни и на, е, ново, на в момента развиващите се економики в контекста на цялата на кризата. А, много интересен въпрос. Както вече казах, продължаваме да живееме в една несигурност, за която, разбира, сме се подготвени до известна степен. Неодавна Комисията за каза, че 2009 година ще бъде една трудна година и на макро, и на микро равнище. Чи, че ще се възвъзнеме към един растеж и към подобряване на положението през 2010 година, след две години е, трудности. Както, както казах, най-важното е да стабилизираме инфлацията, да, да подобриме е, дове, да увеличиме доверието, да подобрим доверието, да можем да стъпиме на една здрава е, основа и е, да се намалят е, лихвените, лихвените проценти, за да може да по този начин да се намали натиска върху економиката. Що се отнася до създаването на работни места, неколкократно казах, че от, откакто еврото е въведено, наистина и сме постигнали много успехи в тази област. Разбира се, не трябва да подценяваме сегашните проблеми, не можем да бъдем доволни от цяло и от всичко, но в продължение на 10 години, е, в продължение на един доста дълъг период, е, бяхме свидетели на успехи в тази област. Така че, мисля, че сме създали по повече от 3 милиона и 600 хиляди работни места. И що се отнася до потенциала а, за растеж на новите държави членки, мисля, че този потенциал не е накърнен за сега. Те продължават да имат същия потенциал Разбира се, кризата се, се отразява. И, но ако те продължат да провеждат структурните реформи, които са абсолютно необходими, предполагам, че ще продължат в същия със същия темп и ще постигнат добри резултати. Нека да не забравяме, че цените на основните продукти в момента се спадат. И сега плаща, плащаме тези, тези пари, които давахме преди за, е, за енергийни ресурси, сега в момента се преразпределят в други области. Благодаря. Е, толкова добре е, спазихте времето, че имаме 5 минути. Иска ли някой така спонтанно да вземе думата? Никой. Аз ще използвам обаче това време. Кой е това? Дуан Мандерсън. Вие не сте член на комисията, тогава съжалявам. Първо на Джон Първис, после аз ще се изкажа. Въпрос. Е, според вас, вероятно ли е да станем свидетели на промяна от друга страна на, атлет, на Атлантика в рез, е, резултат на промяната е, на ръководството на ниво Федерален резерв или на изобщо на национално ниво? Благодаря. Що се отнася до ниво Федерален резерв, виждам, че комитета по открития пазар си е същия, председателят на Федералния резерв си е същия. Имаме много добри взаимоотношения. Аз високо ценя нашите отношения с Федералния резерв. Трябва да отбележа, че между другото редица са положителните решения, които сме взели ние в ЕЦБ. Имаме и доста съвместни решения с Федералния резерв. Примерно факта, че предоставяме ликвидност деноминирана в американски долари е такъв знак за сътрудничество. Що се отнася до промяната в ръководството в изпълнителната власт на Съединените щати, ще видим да, ясно е, че тази промяна на администрацията е изключително важна. Очаквам обаче Съединените щати да продължат да играят самостоятелна роля и да отстояват собствените си виждания, концепции, принципи. И така, трябва да имаме готовност да продължаваме да си сътрудничим много-много тясно на глобално равнище, за да можем да извлечем всички полезни полуки от това, което се случва. Съединените щати, разбира се, играят изключително важна роля и в близкото минало, особено видяхме това и се надявам, че ще продължи с новата администрация максимално близко сътрудничество, включително наблюдението и надзора на макроекономическите политики. Е, господин председател, ако днес трябваше да се напише отново мастрийския договор, дали не трябваше да се разгледа там и въпроса за стабилността на финансовите пазари? Казахте, че вероятно след тази криза Централната банка ще има по-голяма отговорност в надзорната сфера. Във всички случаи ще имате по-голяма власт. А сега се намираме в ситуация, при е, която е, ИТО на ИБИО е в дисбаланс. Как да се балансира този елемент? И така, последен въпрос по отношение на Г20. Е, е, често забравяме борбата срещу данъчния рай. Как може да напреднем в тази насока? По първата ви бележка е, ще кажа, че всички централни банки в света смятат, че е, носят отговорност е, в сферата на финансовата стабилност. Това не означава, че това трябва да промени самата парична политика, и централните банки, и сродните институции казват, че постигане на стабилни е, цени е елемент от финансовата стабилност. И няма противоречие между това да се отделя специално внимание на финансовата стабилност и да се поема мандат за устойчивост, стабилност на цените, което всички институции, сродни институции водят. Всички централни банки публикуват данни за рисковете, ситуацията, опасностите и ние също правим това и е, средата, в е, която функционират всички централни банки е, в, на национално ривно, ниво или федеративно, наистина те имат особена отговорност за финансовата стабилност. Така че този въпрос наистина е основен но не смятам, че трябва да се променя някакъв договор днес. А така ли, иначе това не е нещо лесно. И а, за това а, а, е добре, че екс анте е ратифициран този договор. А, що се отнася до последния ви въпрос, свързан с данъчния рай, а, мисля, смятам, че този термин е малко кратък, не е достатъчно изчерпателен. Ние предпочитаме да говорим за финансов пазар, който не спазва световните правила за прозрачност, стабилност, прозрачност на институциите, на финансовите инструменти, пазари, които не отговарят на нормите за борба срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма така както са а, определени от международната общност тези правила. А, що се отнася до нас, ние подкрепяме засилването на тези мерки на световно равнище. От двете среди на Атлантика обаче трябва да имаме еднакви схващания за тези норми и понятието данъчен рай е малко сложно, защото не навсякъде данъчните системи са едни и същи, включително и в Европа, включително и вътре в еврозоната. Така че трябва да бъдем ясни, използвайки тези правила, тези понятия, трябва да се спазват правилата за прозрачност и другите правила. Благодаря ви, господин председател, за този разговор, този важен момент за Европа. Е, ще на 30 март ще се проведе последната ни е, среща в рамките на този мандат. Тогава може би ще е, направим и равносметка на нашият паричен диалог. Във всички случаи благодаря ви и до 31 март. Да, вече съм натъжен от факта, че последната ни среща ще бъде през март. Не знам вие как ще оцените този диалог с Централната банка, но Централната банка оценява високо нашите разговори, нашите дискусии. Благодаря ви.